сред тези, които споделят нашите ценности, но да бъдем и пример за останалите. Мисля, че много добре сте подбрали приоритетите си и сега трябва да започнете да работите. Господин Нидермайер, благодаря госпожо председател. Добре е дошъл отново господин пред... министър-председател. Радвам се, че сте тук. В началото на изложението си упоменахте три теми. МФР, Брексит и разширяването. Според мен тези три теми са добре подбрани. Това са най-значимите въпроси, онези по които трябва да се действа най-бързо. На първо място нуждаем се от стабилни европейски финанси. На второ място не бива да пропускаме възможността, възможно най-скоро да договорим добро споразумение с Обединеното кралство. На трето място трябва да работим и за Западните Балкани. Госпожа Фандерлайн упомена и енергията на вашето председателство. Тя и господин Вебер упоменаха и вашия опит. Мисля, че се нуждаем от опита и енергията ви, за да се създаде усещане за съгласие, за сътрудничество, за да изградим една по-силна и по-добра Европа. Госпожа Файон за една минута. Чувани премие, пред вами е захтевна. Благодаря. Господин министър-председател, очакват ви отговорни и трудни задачи. И аз изцяло подкрепям програмата ви. Длъжни сме обаче да не допускаме потъпкване на върховенството на закона, да не допускаме слова на омраза, особено що се отнася до миграцията. Това е особено важно за бъдещето на шенгенското пространство. За нас Харватия трябва да се присъедини към шенгенското пространство бързо, но преди това трябва да върне доверието, да изпълнява ангажиментите си и да направи охраната на външните граници на това пространство отново ефикасна. Изцяло подкрепям Западните Балкани в стремежа им за присъединяване към Европейския съюз. Очакваме положителни новини още през март месец за Северна Македония и за Албания. Харватия и Словения трябва да работят съвместно като съседи. Благодаря, господин Кобилиус, за една минута. Господин е, министър-председател, аз съм от Литва. За мен е огромно удоволствие да ви преоздравя и вашия народ за първото ви председателство. То е много важно, защото е и символично. 25 е, години след прекратяване на войната за независимост, вие водите Европейския съюз. Вие сте най-добрият пример за европейското чудо за стабилност и просперитет. Председателката на комисията напълно правилно каза, че вашите постижения и е, са най-добрия пример е, и обещание за Западните Балкани. Те са и вдъхновяващи. Успеха в интегрирането е, за Западните Балкани ще е успех за цяла Източна Европа. Надяваме се, че вашата програма е, е достатъчно амбициозна за регионалните стратегии. Успех! Благодаря. Госпожа Лалуко. Уважаеми господин министър-председател, госпожо председател, драги колеги, днес нашият економически модел се задъхва. Милиарди хора са изведени от бедността, но положението с околната среда е драматично. И така не се стига до кой знае какво подобряване на социалното положение на нашия континент. Економическият модел еволюира, но все още сме като обсебени от брутния вътрешен продукт, от някакви рационални фактори, които нищо не ни казват за неравенството, за бедността, за състоянието на околната среда. Вашето председателство трябва да допринесе за една силна Европа, изправена пред най-големите си предизвикателства. За вас най-голямото предизвикателство според мен е да промените критериите за богатство и бедност. Желаем ви шанс. Можете да разчитате на нас. Благодаря. Uh, Благодаря за една минута, госпожа Томч. Благодаря. Скъпи Андрей, господин Пленкович, Участвала съм в работата на председателство. Знам какво означава за една новоприсъединила се държава членка да поеме председателството. Важно е всички държави членки да си очертаят общоевропейски приоритети. Ще бъдем по-конкурентоспособни, ако работим всички заедно като съюз. В момента демографските предизвикателства са по-значими в източноевропейските държави. Трябва да се постави по-силен акцент върху застаряването на, поколе... на населението, върху спада в ръждаемостта и изтичането на млади таланти към чужбина. Господин Хайшел. Uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министр-председател, една силна Европа в свят на предизвикателства абсолютно е точно мотото на вашето председателство, защото вие имате и силата да бъдете пределно ефективни, да използвате и економическия потенциал Страните кандидатки трябва да могат да влязат в нашия блок. Ние трябва да покаже ми единство и сила. Най-голямото предизвикателство е да се осигурят средства за отделните политики и вие трябва да покажете, че е, обединявате интересите и на тези, които внасят по-малко, и на тези, е, които имат желание да внасят е, по-малко, е, но пък допринасят за кохезионната политика. Господин Христофор. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми приятели, министър-председател на Харватия, от дън душа ви желая успех. Зная, че имате възможност, имате капацитет да укрепите Европейския съюз – и да подобрите неговия имидж пред европейските граждани. Нуждаем се от много солидна многогодишна финансова рамка с по-големи вноски от страна на държавите членки. Трябва да работим повече по въпросите на сигурността. Не може да съществува Европейския съюз, ако не укрепим своите граници. Естествено, трябва да настояваме и на ценностите си, но не можем просто като наблюдатели да следим ставащото в Близкия изток, а и в Турция. Трябва да си даваме сметка, че Турция не е приятел нито на Гърция, нито на стабилността на Европейския съюз. Там, където има единство, има истинска свобода. Там, където има солидарност, има и демокрация. Кипър и Гърция сега призовават към солидарност. Солидарност, която да им помогне да се справят с почти терористичното поведение на Турция. За това молим и председателството. Госпожа Морети. Колеги. Уважаема госпожо председател, господин Пленкович, госпожо Фандерлайн, колеги. Светът около нас е разтърсван от напрежение от войни. Европейският съюз обаче не играе значима роля в международен план. Не е сме достатъчно единни и решителни. Обедена съм обаче, че една жена начало на комисията в лицето на госпожа Фандер Лайен може да доведе до качествена промяна. Трябва да вземем две особено важни според мен решения. Що се отнася до МФР, по нея трябва да се предвидят адекватни ресурси, за да се изправим пред предизвикателствата. Сумата, предложена от финландското председателство, е много по-ниска от необходимото. Няма да допринесе за реализирането на работната програма на комисията която одобрихме и ние. Парламентът не може да приеме многогодишната финансова рамка, ако едновременно с това не се постигне и съгласие за системата за собствени ресурси за Съюза. По новия зелен пакт трябва да се постигне революционен обрат, не само екологичен, но и социален и економически. Трябва да се разработи план за устойчиво развитие, по който никой да не е ощетен. Председателката прекъсва госпожа Морети. Съжалявам, госпожо, времето ви изтече. За една минута госпожа Главак. Благодаря. Господин Пленкович, е, е, Хрватия исторически е, е показала, че не се бои от предизвикателства и е, вашето председателство сега е възможност да покажем нашата отговорност към европейските граждани. Дали една страна е голяма или малка, или бедна, или богата, възможностите пред нея трябва да са едни и същи. Сигурна съм, че вие ще работите и за равноправомерно е, разпределение на средствата по многогодишната финансова рамка. Ние трябва да се борим и за доверието на гражданите. Европа трябва да коригира, да работи за предизвикателствата. Тези, които се съмняват в Харватия, които не са запознати е, с е, това колко успешно се справя тя економически, ако е, си задавате въпроси дали можем да се справим с предизвикателства, мога да ви кажа да, готови сме. Сега процедура по спонтанни изказвания. Госпожа Юри. Благодаря, госпожо председател. Господин министър-председател, аз силно вярвам, че хрватското председателство на съвета ще се справи с дебата за върховенството на закона, който трае от няколко години. Трябва да спрете това сочене с пръст на отделни държави членки. Върховенството на закона не може да бъде само играчка в нечии конфликти. Моля всяка държава членка да бъде мерена с един и същи аршин, по едни и същи правила и критерии – Нека не смесваме вътрешните работи, които нямат нищо общо с европейските, с европейската проблематика. Нека не се превръщаме в съдии. Често пъти хората, които днес говорят за върховенството на закона на висок глас, председателката прекъсва госпожа Марки за една минута. Muito obrigada, Presidente. Eh, eu começaria por agradecer. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на господин министър-председателя. Искам да благодаря на господин министър-председателя за това, че ни изложи приоритетите на председателството си, най-вече за многогодишната финансова рамка. Радвам се, че той нарежда МФР сред основните си приоритети. Радвам се също така, че е осъзнал и значимостта на кохезионната политика, на запазването на финансирането за нея по МФР. Същото въжи и за общата селскостопанска политика. Разполагаме вече с предложението за МФР. По точка 5а Европейската комисия заявява, че ще се предвидят допълнителни средства за справедлив преход. Но разполагаме и с преговорната котия на финландското председателство. Кое ще е отправната ви точка? Изявлението на комисията или преговорната котия? Госпожа Ювера за една минута. Благодаря. Господин Пленкович, много благодаря за представането на приоритетите на Хрватското председателство. Вие поемате председателството в едни бурни времена. Очакват ни много промени. Дали го искате или не, някои теми ще се налагат. Брексит, бъдещето на Европа, законодателство за околна среда. Имате и избор на някои теми е, приветствам това, че работите за е, демографските проблеми, разширяването на Европа и спазването на основните ценности на Европейския съюз. Вашата страна, Харватия и моята Словения са съседи. Считам, че ще си сътрудничим отлично. И именно по тази причина разчитам на вас да направите нещо. Не само да говорим, но и реално да изпълняваме ангажиментите си за върховенство на закона, за спазване на е, човешките права, включително тези на мигрантите. Госпожа Дели. Благодаря, госпожо председател. Министър-председателят спомена като приоритет подсигуряването на европейските граници. Но как може Харватия да води Европейския съюз с най-добър пример за спазването на правата на човека в области като миграция и обежище, когато има толкова много проблеми, които да бъдат решавани с документираното насилие от страна на хърватските сили срещу мигрантите. Толкова много са проблемите с незаконното отблъскване на мигранти по границите. Това е флагрантно нарушение на правото за защита на търсещите обежище в Европейския съюз, на Хартата за основните права бяха арестувани в Загреб двама атлети, двама спортисти от Нигерия. Дори това стигна до нас. Европейската комисия казва, че 6 милиона евро пари на дънакоплаците се използват е, за наблюдение в е, тази област. Е, обаче Върховният комисарят за беженците подава смущаваща информация. Благодаря. Следващият ни оратор е господин Богович за една минута. Колега, лепо поздравля, лепо те. Добре дошъл, Андрей Пленкович, бивш мой колега. Добре дошъл в Европейския парламент. Много се радвам да ви видя отново. Поздравявам Харватия с председателството. Желая ви много успехи през идните 6 месеца. Европа е изправена пред множество предизвикателства. Ще се спра върху МФР. Надявам се, че като новоприсъединила се държава членка, като държава, която осъзнава колко е важно финансирането за селското стопанство и кохезионната политика, сте наясно и с това, че тези политики са насочени към равнопоставеност при развитието в Европейския съюз. Работя по проекта Интелигентни села. По този проект искаме да повишим нивото на цифровизацията, да обвържем економическите с екологичните предизвикателства, да гарантираме за хората заетост там, където са родени. Господин Лопес Агилар. Благодаря. Госпожо председател, министър-председател Пленкович, за първ път Харватска ще е, бъде председател на Европейския съюз. Приветстваме ви и ви пожелаваме всичко най-добро. Но искам да подчертая, че сега вие имате възможност, която няма да бъде и последна. А именно да се справите и с разногласията, свързани с многогодишната финансова рамка, особено свързана с кохезионната политика. Това е ключов приоритет, както и Зеления пакт. А що се отнася до Брексит, който ще се случи по време на вашето председателство, това също е сериозен приоритет. Комисията ви натоварва с много големи очаквания много е важно да си дадете сметка колко големи са проблемите за свободата, за свободата и сигурността. Обединеното кралство играеше много важна роля и е много важно да си дадем сметка каква ще е ролята им в бъдеще за защита на данните. Немалко нарушения са били констатирани до сега по отношение на е, опазване на данните за трансфера им към трети страни и така нататък. Тук се поставя също и въпроса за Шенген. Всичко това трябва да се огледа под егидата на Брексит. Сега даваме думата на председателката Фандерлайн. Благодаря, господин председател. Искам да се позова на, на три теми, които бяха повдигнати. Първо, разбира се, бюджета, МФР, на второ място Брексит и на трето място Западните Балкани. Що се отнася до бюджета? Струва ми се, господин министър-председател, че е много важно хрватското председателство да убеди съвета да се придържа към стратегическия дневен ред. Необходимо ни е модернизиране на бюджета. Защо? Защото бюджета, с който разполагаме в момента, беше формиран през 2013 година. Спомняте си тази година. Тогава вашата страна се присъедини към Европейският съюз. Тогава светът беше абсолютно див, различен. Тогава не знаехме нищо за ислямска държава. Тя и съществувала, но ние нищо не знаехме. Все още нямаше е, кризите, пред които сме изправени днес. Е, Русия все още не беше анексирала Украина, нямаше хибридна война не, не говорихме за 5G и изкуственият интелект. Само това доказва, че света днес е абсолютно различен и че ни е необходим различен, по-модерен бюджет. Моето послание, мисля, че парламента ще, ни подкрепи, ще ме подкрепи, ако тавана е много малък, ако бюджета е прекалено малък, то на нас са необходими нови собствени ресурси, приходи. Така че трябва да се, да се внесе, да се е, задвижи системата за търговия с емисия, защото по този начин хората ще държавите членки ще имат повече средства и средствата получени по, по силата на тази схема ще могат да бъдат инвестирани в зеления курс. Е, вие поемате председателството в е, един много важен момент е, при оттеглянето на Обединеното кралство. Ще, ще се водат преговори и ще видиме, т.е. Обединеното кралство ще реши колко близо или колко отдалечено иска да бъде от Европейският съюз и от единния пазар. Така че не може да имам да, им, да няма свободно придвижване за хората, но да има свободно движение за капиталите и услугите. Тоест, или има свободно движение, или няма свободно движение. Е, трябва да има равнопоставеност, е, също така хармонизиране в областта на фискалността, на нормите, стандартите и така нататък. Така че Обединеното кралство ще реши колко близо или далече ще бъде от Европейският съюз е, как, доколко ще бъде интегрирано в единия пазар. Човек не може да има е, всичко наведнъж. Мисля, че е, когато става дума за Западните Балкани, не бива да подценяваме тази тема. В наш стратегически интерес е Западните Балкани да бъдат колкото може по-близо до нас. Не бива да подценяваме колко силно е вече присъствието на Китай, на Турция, на Русия. Всички с намерението да привлекат на своя страна колкото може повече държавите от Западните Балкани. И с поглед към Северна Македония и Албания, трябва да кажем, че поискахме от тях много. Северна Македония дори трябваше да промени името си, за да получи възможност да започне преговори с Европейския съюз. Мисля, че можем да успеем хем да модернизираме процеса на присъединяване, хем да останем верни на себе си. В наш интерес е. И за това в този смисъл ви желая всичко най-добро за вашето председателство. Президенте е, фон дер Лайен, адесо ла парола ал примо министро. Благодаря, госпожо председател. Сега думата има господин Пленкович. Е, Давиде, ladies and gentlemen, благодаря, Давид. Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, най-напред бих искал да ви благодаря за коментарите, идеите и вижданията ви за приоритетите на хрватското председателство. Благодаря ви за това, че споделихте и идеите си за това как би следвало да се справим с най-важните политически и законодателни досиета, които ще се обсъждат по време на нашето председателство. Ще се опитам да обобщя някои от темите, които споменахте. На първо място. Каква е философията на първото хрватско председателство на съвета? участие, символично участие и изпращане на послание. Както вече казах, едва 30 демо, години демокрация, 13 години демокрация, 28 години признаване и 7 години членство. Искаме да има равенство между държавите основателки, държавите присъединили се по-късно и държа... съседните ни държави от Централна и Източна Европа, които се поединиха през 2004 и 2007 година. Господин Крах, ако не се лъжа, спомена първия хрватски президент Тучман и се опита да тълкува неговата доктрина. Позволявам си да твърдя, че съм малко по-добре запознат с наследството, оставено от първият хрватски президент и от това какво той искаше за страната. След като успяхме да си, да си извоюваме суверенитета си, какви бяха вижданията му за нашето бъдеще и благоденствие. Именно той преди 30 години на 1 май на първи, в първия Новият демократично избран хрватски парламент заяви, че европейската интеграция е пътят напред. И всичко, което постигнахме през последните три десетилетия беше именно изпълнение на тази цел. Знаем какво значи суверенитета, знаем го по-добре от всяка друга държава, която присъства тук в тази зала. Знаем какво значи да имате окупирана част от територията си, какво значи да има гражданска война на територията ви и какво значи над 60 000 души да загубят живота си в война в края на 20 век. И знаем какво е значението на мира и помиряването. И по този начин подхождаме и към политическата си отговорност днес. И е много важно да го отбележим. На второ място. Взехме предвид стратегическият програма, програмата на Торкото председателство, програмата на Европейската комисия и нашата собствена програма. Всичко, което сме включили като приоритети е много реалистично. Ето защо по някои от темите знаем, например, че измененията в климата и постигането на целта за неутралност по отношение на климата до 2300 година ще бъде основна на висшата сила на економическият ни преход те ще климата ще е за економиката ни това, което сме заложили като а, ми, какво позрава мира във външната ни политика. И ние ще се вземем с темата, ще се опитаме да вземем предвид различни измерения, като позиция на нашата индустрия, финансовите ни възможности, политическите ни възможности, за да можем да постигнем преход в правилната посока, но без негативни економически последици. Второ място по темата за миграцията, която мнозина от вас споменаха, отново ще кажа и пак го повтарям с като напълно си давам сметка колко е важно това, което ни предстои да направим през едните седмици. Включихме споразумение с Турция и благодарение на него успяхме да намалим броя на незаконните мигранти по източно-средземноморският път и Централния Балкански път с 98%. Това са данните, с които разполагаме в сравнение от преди 5 години. Как може да се справим с темата заедно? Говорим за Frontex с 10 000 е, гранични служители. Моята страна може би има повече гранични служители от всички останали. 6500. А се чуха и някои спомена, някои твърдения, някои слухове, е, които едва ли не се превръщат в факти, но те не са факти. Имаше е, твърдения и обвинения, имаше на разследване, бяха предприяти санкции. И в полицейските ни служби се работи много активно за предотвратяване на всякакво нарушаване на човешките права и на всякакви действия, които биха могли да нарушат международното право и европейските стандарти за защита на правата на човека. Но пак повтарям, за разлика от много други държави членки, ние не сме поставили бодлива ограда и стени между, с, съседните ни страни, като Босния и Херцеговина, например. И няма да изграждаме подобни стени съседните ни страни, които винаги са били наши приятели, както ние сме били техни приятели в миналото. И също така, ясно заявявам, няма да изграждаме ограда и с а, с Босна и Херцеговина, защото от другата страна живеят хрватското младсинство, същите хора, които живеят и от наша страна на границата, така че тази ограда никога няма да бъде построена. Трябва да се справим с проблема или в страните по източник на миграцията, или първата точка на навлизане на територията на Европейския съюз. И Хрватия не е първата страна, на която навлизат стъпът на територията на Европейския съюз мигрантите и това е важно да се отбележи. По въпроса за бюджета, залогът е много висок. Чухме посланието ви, че няма как да постигнем повече с по-малко финансови средства. И това послание е кристално ясно. Но трябва да се опитаме да постигнем общ консенсус, ако искаме да приемем нови собствени ресурси. Различните доклади, различни становища на много способни хора през последните няколко години показва, че може би това е най-добрият и всъщност единственият начин, както каза Юрсула, да намерим модерни нови начин да финансираме онова, към което се стремим заедно. По въпроса с демографията. Ако искаме един политически елемент да остане наследство на това 6-месечно 6 6 месечно председателство на Харватия и предвид, че Добравка за първи път е, е натоварена с този ресор в Европейската комисия. Смятам, че това е наистина е екзистенциален въпрос за Европейски съюз, тъй като над половината от държавите членки имат отрицателни равнища на ръждаемост, както и в моята страна. Ето защо трябва да се заемем с темата, като си има предвид, че и председателката на Европейската комисия наясно от предишният си опит колко е важна тази тема и знае как можем да съчетаем политически мерки, които са се показали ефикасни ефикасни в други държави и как можем да предложим тези мерки на страните, които са изправени пред демографски трудности. Страните от по-слабо развитите към по-силно развитите страни, от миграцията, от селските към градските региони, това са проблеми, които всички споделяме, с които трябва да се справим заедно. По въпроса Западните Балкани и разширяването не сме нито наивни, нито е, губим представа за реалността. Занимавам се с темата вече повече от повече всеки друг тук и мога да ви кажа, че през последните 30 години въздействието на перспективите за интеграции и влиянието, което се случи през 90-те години, няма да се повтори отново. Сега трябва да се опитаме да структурираме процеса през, по интелигентен начин за едните 10 години, да го насърчим, да му дадем правилната насока, като да дадем амбициозни възможности за онези, които са готови да се реформират с цел постигане на европейски перспективи. И това е основната цел на срещата, която искаме да организираме в Загреб и на унеси, които се притесняват от започването на междуправителствена конференция с Албания и Северна Македония, мога само да отговоря, че сме наясно колко е сложен правният процес. И има много възможности, както за временно прекратяване, така и за изискване на допълнителни изисквания или включване на допълнителни изисквания в рамките на процес. Всъщност това е само едно начало, начало на един дълъг а, маратон и трябва да сме наясно с този факт. Разширяването не се случва за ден или два. То е, е краят на един дълъг е, процес на реформи под е, надлежния контрол на Европейската комисия и на държавите членки. И от тази гледна точка не искам да забравяме нито една от държавите членки в региона, особено пък от Босния Херцеговина, която е стратегическо значение за моята страна. Споменах, ще спомена и Украина, тъй като Юсова спомена Украина. Смятам, че в контекста на източното партньорство партньорство и всичко, което постигнахме в рамките на това партньорство от 2013 година насам, трябва адекватно да е, отговорим на очакванията на Украина за гарантирането на териториалната цялост, както и европейските им е, е, амбиции. И няколко думи за Брексит. Виждам, че Мишел вече е тук и знам, че тук ще тема не незабавно след този дебат. Мисля, че най-важният елемент през последните три години и половина беше да се запази единството на 27-те държави членки. ние успяхме да запазим това единство, като проявихме пълна солидарност към най-тежко засегната страна, а именно Ирландия. И през 11-те месеца, които ни остава, в добре изготвената рамка за преговори, мисля, че може да постигнем едно добро споразумение, което да е добра отправна точка за бъдещото ни сътрудничество. Не можем да претендираме, че при такава безпредседентни обстоятелства можем да разрешим всички проблеми с едно споразумение за сътрудничество е, след е, развода, който ще се състои буквално след 3 седмици. Ето защо ще ви помогнем в съвета възоснова на подушението на Европейската комисия да намерим доброто равновесие в преговорите през е, идните няколко месеца. И накрая държа да подчертая, че всички наси, служби, министри, правителството ни, членовете на парламента от Хрватия благодаря, между другото, за приноса ще бъдат на ваше разположение, за да гарантираме добър диалог и да постигнем добри компромиси. Това е една от целите на европейската демокрация. Такава е ролята на Европейския парламент, такава е ролята и на държавите членки в съвета и такава трябва да е и целта на Европейската комисия, която има ролята на медиатор в преговорите. Благодаря ви за тази възможност да бъда днес отново тук в Страсбург и както казахте мнозина от вас, това Европейски парламент си остава за мен една много-много важна институция. Е, прима Пленкович. Благодаря, господин министър-председател Пленкович. Най-добри пожелания за председателството, най-добри пожелания на целият ваш екип, тъй като вие започвате работа в един много важен за Европейския съюз момент. Приключваме с тази тема и сега преминаваме към следващата тема на дневният ред относно прилагането и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите и споразумението за оттегляне на Обединеното кралство. Госпожа Фандерлайн, председателя на комисията, ще остане с нас за този дебат. Salutiamo E И сега даваме думата на Николана, Николина Брянич от името на съвет. Имате думата. Господин председател, дами и господа, споразумението за отегляне ще влезе в, смис... в сила практически същото като 2018 година, освен разпоредбите свързани с Ирландия. И... Но ние няма да надопуснеме никакво нарушаване на правата на гражданите, както искаха много. Във втора част от споразумението, свързано с правата на гражданите, те са раз, разписани в споразумението и включително са включени мерките, които ще бъдат предприяти, ако Обединеното кралство не спазва договореността. Ние в, в, в никакъв случай обаче няма да останем с, с кръстени ръце. Аз приветствам проекто резолюцията, която внесахте и в която се изразяват много тревоги, свързани с граждани, права правата на гражданите, е, ограничената помощ, която се оказва на гражданите, независимостта на британският орган, който ще бди за прилагането на разпоредбите. Това не означава обаче, че всичко е добро и от страна на Европейския съюз. Както правилно отбелязвате в резолюцията, насърчават се държавите членки да предприемат съответните мерки относно правата на британските граждани, които живеят в техните страни. Също така, е, необходимо е тесен контрол от страна на съответните органи за прилагането на разпоредбата. Може още много да се направи за защита на гражданите отвъд разпоредбите, е, залегнали в е, споразумението, но, но няма никакъв но ня, няма никакъв смисъл от тези разпоредби, ако гражданите, особено най-уязвимите, не познават своите права и процедурите, които трябва да предприемат. Всички тези раз, разпор, разпоредби, включително и онези, след, които ще се е, прилагат след периода на е, преход – не, не се отнасят за тези, които в последствие ще отидат в Обединеното кралство или обратно. ще трябва да бъдат запазени някои допълнителни права за тези граждани, нещо, което ще бъде договорено. А, искам да, да спомена, че а, има много а, близки близък дух между залегналото в различните ваши резолюции и вижданията на съвета за оттеглянето на Обединеното кралство. Е, заедно трябва да осигуриме, защото, защото разпоредбите залегнали в споразумението бъдат прилагани и гражданите кои, и семействата им, които живеят в Обединеното кралство или в Европейският съюз, да се радват на правата, които са им гарантирани. Госпожа Фандерлайн. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на парламента, миналата седмица бях в Лондон и имах възможност да разговарям с студенти за бъдещето на отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз. След като завърших изказването си, беше дадена думата на студентите, на аудиторията. И въпросите, които получих, не бяха за търговия, финансови услуги или сигурност, въпреки че тези теми също са много важни. Тези въпроси бяха свързани с правата на гражданите. Един и същия въпрос на практика се задаваше от различни хора. Един въпрос беше зададен от млад човек от европейска държава, която живее в Обединеното кралство. Друг въпрос ме издаде една госпожа, британка, със съпруг от Италия. Тя попита какво ще стане. Причината, поради която всичките зададоха въпроси, беше една и съща. Хората са несигурни относно техния живот техното бъдеще и бъдещето на любимите им хора. Говоря за 3 милиона и половина граждани, живеещи от други европейски държави, живеещи в Обединеното кралство и около 1 милион британски граждани, които живеят в други държави от Европейския съюз. Това е огромен брой хора. Цифрите са големи, но за тази статистика стоят човешки съдби. Има граждани а, на други европейски държави, родени в Обединеното кралство, които са м- женени или омъжени, имат деца, работят, имат кариера там, учат деца, лекуват пациентите, работят в фабриката или в селското стопанство, или пък имат собствен бизнес и осигуряват работни места на а, много други. Всички тези изключително индивидуални лични истории имат нещо общо помежду си. Всички тези хора искат да могат да планират своето бъдеще, бъдещето на техните семейства и да могат да се чувстват у дома си, там където живеят. За това, уважаеми е, членове на парламента, защитата на правата на гражданите винаги е била основен наш е, приоритет. След като стана ясен резултата от преговорите, благодарение на отличната работа на Мишел Бърния и, неговата, и неговия екип, стана ясно, че е важно да се защитят правата на гражданите, за да могат те да бъдат сигурни, да могат да останат там, където живеят днес, при същите условия, колкото дълго искат без да бъдат дискриминирани на основа на тяхната националност. Споразумението за оттегляне предвижда и ясни задължения, както за Обединеното кралство, така и за Европейския съюз, за да а, гарантират а, тези права. А, всички тези задължения трябва да бъдат прияти и след това изпълнени. Когато бъде ратифицирано на споразумението за оттегляне, е, наше задължение ще бъде да спазим както буквата, така и духа на споразумението. Добрата новина е, че Обединеното кралство вече е, започна да прилага европейската схема за уседналост. Е, Така че е, милион и 200 хиляди европейски граждани, които живеят в Обединеното кралство, са кандидатствали за участие в тази е, е, схема и много от тях са получили правото да останат. Това са добрите новини. Но знаете, че има различни случаи. Още голям брой хора предстои да кандидатства за схемата за уседналост. Е, появиха се много проблеми. Е, знаете за проблемите с полски френския пекар, френския готвач. Много хора са объркани и не могат да кандидатстват по ред причини. От много граждани се искат доказателства, въпреки че те живеят в Обединеното кралство 40 години или а, повече. Разбира се, поискали сме обяснения от а, властите в Обединеното кралство. Такива случаи трябва да бъдат избегнати за в бъдеще. Трябва да гарантираме, че всички граждани, особено най-уязвимите, ще получат подкрепа в този процес. Необходима ни е гаранция за това, това, че независимия орган за мониторинг ще може да работи независимо. Това е изключително важно. От наша страна комисията ще следи много отблизо процеса и изпълнението на задължението и ще предоставя информация на гражданите. Разбира се, ще направим същото по отношение на британските граждани, живеещи в Европейския съюз. Всички тези въпроси повдигнах на разговорите с премьер Джонсън по време на моята визита миналата а, година. А, целта ни е а, всичко да се случи така, както трябва и да решаваме появяващите се проблеми колкото може по-лесно. Хубаво е, че ще има продължение приемствено след края на преходния а, период. След края на преходния период Обединеното кралство ще бъде трета държава и Брексит ще означава а, промяна а, за гражданите от двете страни на Ла-Манша. Готови сме вече да формулираме мандата за преговорите от 1 февруари. В тези преговори правата на гражданите ще останат основен наш приоритет и ще се стремим да договорим възможно най-добрите условия с британската страна за да може студентите в Лондон да запазят своите стари приятели и да се устремят към едно ново начало. Благодаря, госпожо фон дер Лайен. Сега ще чуем изказванията от името на политическите групи. Госпожа Хюбнер. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, в рамките на преса за Брексит се срещнахме нееднократно тук с европейски граждани, включително и с британско гражданство. И целта ни беше да разберем по-добре какви са последствията от Брексит за техните граждански права като европейски граждани. Техните безпокойства станаха наши безпокойства. В не една резолюция Европейския парламент се занимаваше с темата, но все пак и днес смятаме, че има рискове за разпоредбите договорени в момента за оттегляне и затова изготвихме и тази нова резолюция. Пълно изпълнението на разпоредби, свързани с правата на гражданите, ще имат огромно въздействие върху живота на европейските граждани, засегнати от него. Много е важно да се приложат е, разпоредбите, защото те гарантират минималната правна сигурност, която хората се нуждаят. Съжаляваме, че въпреки възможността в на разпоредбите предвидена в член 18, точка 4 и последното за оттегляне, британското правителство реши да използва подход, основаващ се на проучване на кредитурите вместо декларативния подход. Съжаляваме и, че една, една четвърт от европейските държави членки решиха да използват декларативният подход европейските граждани, включително и гражданите с британско гражданство, са се възползвали в голяма степен от свободното движение на хора и все още се надяваме, че британското правителство ще промени своята позиция по всички тези въпроси. Освен това, ще отключва значение да намерим някакво добро решение за взаимното признаване на квалификацията, за да могат гражданите да също така да могат гражданите да вземат участие в местните избори, да може да се гарантира добро сътрудничество в областта на семейното право, да се гарантира, че евентуалното разминаване в регулаторно нормативните уредби няма да подрони правата на гражданите. Ценя увереността, която ни даде британското правителство за това, че органът за мониторинг ще бъде наистина независим. Европейски парламент ще продължава да наблюдава от близо процеса за прилагане на споразумението. Както каза и председател на Европейската комисия, съкръщаването на преходният период означава, че ще трябва да се гарантира възможно най-бързо доброто спазване на правата на гражданите и от тази гледна точка добрите кампании за информиране населението ще са от първостепенно значение пълното спазване на правата на гражданите също така ще гарантират нужно доверие за успех на бъдещите е, преговори. Благодаря ви. Думата има господин Силва Перера от името на групата на и демократите за две минути. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, първото ни задължение като депутати от Европейския парламент, пряко избрани от европейските граждани, е да защитиме тези, които представляваме по демократичен начин тук. Това означава, че основният ни приоритет в Брексита е и ще бъде правата на гражданите. Не само правата на европейските граждани, които живеят в Обединеното кралство, но и тези на европейските граждани, които живеят в целия Европейски съюз. То много са тревогите, изразени от граждани и неправителствени организации и ние не можем да си затваряме очите пред това. Те са много загрижени за последиците от Брексита на личния им живот и бъдещето им. Затова днес излизаме с политическа резолюция, която е подкрепена от почти всички политически групи в Европейският парламент с ясно послание. Европейско... Британското пред... председателство британската правителство може да направи повече, за да защити правата на европейските граждани. Отчитаме направените усилия, но схемата за уседналост може да бъде много по-лесно приложима и да бъде е, е, по-проста, като бъдат подпомагани гражданите да е, предприемат съответните процедури. Необходим, необходимо е да има по-скоро декларативни заявления и да има независимост на органа, който ще извържа проверката. Един документ, физически документ за статута на гражданите би улеснил нещата и би създал повече сигурност не само за гражданите, но също така и за работодателите и наемодателите. Благодаря ви. господин Верховщад от името на Риню. Благодаря. Първото, което искам да направя е да благодаря на председателката на комисията госпожа Фон дер Лайен и на Мишел Бърние за непрекъснатата и силна подкрепа за правата на гражданите. Мисля, че гласуването ще бъде утре за нашата резолюция и се надявам да я приемем с голямо мнозинство голямо мнозинство, което да ни даде мандата за последните е, дискусии с властите на Обединеното е, кралство. Четвъртък. Е, бях поканен от господин Баркли и министър по европейските въпроси, господин Пинчер. Много е важно резолюцията да получи голяма подкрепа за да ни даде сила в преговорите в четвъртък и петък. Загрижени сме, колеги, и тази загриженост а, трябва да бъде отстранена. Проблемите, които будят тази загриженост, трябва да бъдат премахнати до края на годините. А, не, не мисля, че Европейския съюз е, ще се съгласи да ратифицира споразумението за оттегляне, ако не е решен проблема с свободното движение на граждането. Много от опасенията вече бяха изразени от е, двамата ми колеги от другите групи. Първо, автоматичното признаване на правата на гражданите. Правителството на Ториите винаги декларира, че искат по-малко бюрокрация. Михайте, хайде, нека да го направим. И най-добрият начин, по който това може да стане, е автоматично автоматичното признаване, за да няма нужда от бюрокрация. Второ, физически документ. Защо е необходим физически документ? Е, е, властите на Обединените кралство няма нужда от такъв документ, има имейл. Представете си е, човек на границата, който се предвижва и казва дайте си имейла. Ми не мога да си го покажа, защото а, ми се е изтощила а, батерията. И не може граждани да влезе в Обединеното кралство. В нормалния свят всички притежаваме някакви документи. Това беше второто. И Третото ни опасение е свързано с независимия орган за мониторинг. Защо а, не се а, а, изберат трима представители на тези организации за този орган. И това ще реши а, проблема. Смятам, че тези а, проблеми трябва да бъдат решени на разговорите в четвъртък и петък. Ще помоля премиера Джонсън за малко повече гъвкавост, да даде пример на кралицата, защото кралицата вчера даде преходен период на Хари и Меган да се оттеглят. И ако Джонсън направи същото, ще бъде много полезно. Благодаря за зелените, господин Ламберт. Благодаря ви, господин председател. Често представят Европейския съюз като огромен, преди всичко економически проект, който защитава преди всичко големите капиталови интереси. Части това е вярно, но Европейския съюз не е само това. И а, това го знаят много добре 3,5 милиона европейски граждани, които живеят в едното кралство и над милион и половина британски граждани, които живеят в а, Европейския съюз. Свобода за движение, за учене, за работа, човек се пенсионира в друга държава членка. Тази свобода на движението, вероятно, е сред най-прекрасните постижения на Европейския съюз. И именно това има опасно да загубят всички тези граждани с неизбежното напускане на Европейския страна на Бъденото кралство. Разбира се, Европейския съюз и е преди всичко главния преговарящ Мишел Барние и всички ние положихме всички усилия за да сведем до минимум вредите от отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, а такива безспорно има. И ми се струва, че това, което е включено в споразумението за отегляне е задоволяващо. Но е факт също така, че имаме и проблеми с, на, свързани с доверието в отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство. Вярно също така, че заплахата, разписана челно на бяло в текст, закона, с който се транспонира споразумението за отегляне в британското е, законодателство, дава възможност на британското правителство чисто просто да премахне независимият орган за контрол на прилагането на правата на гражданите. Това ни притеснява. Притесняват ни още повече декларациите на някои приближени на министрират на вътрешните работи на Обединеното кралство, които представят поставят едва ли не европейските граждани, живеещи на територията на Обединеното кралство, като заплаха за националната сигурност. Това, разбира се, също много ни безпокои. Така че посланието ни към а, британското правителство е следното. Ако наистина смятате, че Европейския съюз е сила приятел на Обединеното кралство, направете нещо и чрез отношението си към европейските граждани потвърдете статута на приятел, който давате на Европейския съюз и се отнасяйте към европейските граждани, в президента кралство, както бихте искали да се отнасят държавите на Европейския съюз към британските граждани. Благодаря ви, думата има е господин Бек от групата на демокрация за 2 и половина. Uh, Благодаря, господин председател, скъпи